Buenos días a todas y a todos. Добро утро на всички. En primer lugar quisiera eh, anunciar que nuestros expertos Нека първо да съобщя, че експертите, които ще се изкажат тази сутрин, изключително любезно се съгласиха да се опитат да направите изказванията си сравнително кратки, е, така че да имаме е, поне 10 минути за въпроси и отговори след техните изказвания. Това е прекрасно, така че нека да преминем директно към темите, които трябва да обсъдим днес, е, след изключително полезния ни ден вчера, когато чухме представители на политическата власт, на френско говорящия свят, на европейските институции и ръководителите на отделите и директоратите по превод в различни международни организации, които говориха за потребността от многоязичие, които би трябвало да обучат новите поколения специалисти по езиците, особено конферентните преводачи, за да можем да продължим да работим в условия на езиково многообразие и за в бъдеще. А днес ще преминем към по-академични теми. Първо, ще се занимаем с магически свят на новите технологии и с любезното позволение на професор Вайбъл ще използваме най-добрата технология, а именно нашия мозък. И така, професор Вайбел е преподавател в университета в Калсруе и в университета Карнеги Мелън в Съединените щати. Някои от вас може би знаят, че той е водещ експерт по машинен превод в световен план. Благодаря. Благодаря господин заместник, председател на парламента, господин Мартинес, госпожа генерален директор Космидо, господин Хименес Марин, благодаря ви много за поканата. За мен е огромно удоволствие да присъствам тук и да направя своята изказване пред вас имахме възможност да присъстваме тук в Европейския парламент и да наблюдаваме преводачите докато работят. И аз съм изключително впечатлен от работата на преводачите в Европейския парламент, които работят и превеждат казаното от мен на толкова много езици. Аз говоря пет езика, но не бих могъл да поддържам а, тяхното качество на работа за повече от няколко минути. Това изисква огромна концентрация и наистина е нещо невероятно. Целта на моето изказване в никакъв случай не е да бъде заместена работата на преводачите, на хората. Защото това е една невероятна способност. А по-скоро, това, което аз изследвам, са възможностите да се помогне на останалите от нас да общуваме. Защото има много ситуации, в които хората не могат да си позволят да да наемат преводачи, така както го прави Европейски парламент. И нека с това да започна своето изказване. Всички тук мисля, че ще се съгласите, че живеем в едно глобално село. Живеем в все по-тесни връзки, светът се глобализира, промяната за, в областта на комуникациите а, тече и в Европа е особено важно да се интегрираме, независимо от разделението на езиците. От една страна, някои могат да твърдят, че всички трябва да говорим един и същи език. От друга страна, има и друга тенденция, която настоява на културното многообразие, на красотата, на разликата на езиците и на тяхната свързаност с идентичността. И че тези лични езици би трябвало да могат да бъдат разбирани, ако искаме да достигнем до умовете и сърцата на всички по света. И така, въпросът е как можем да комуникираме в, този, в това глобално село, без да забравяме своята културна идентичност. 24 са основните езици в Европейския е, съюз официалните езици, има и много други езици, много диалекти. В момента, за да се осъществява комуникацията между всички тези езици, преводът е, се предлага от хора, от преводачи, но на много конференции се говори просто лош английски. Всички си мислят, че всички да говорим английски би било добро решение, но погледнете този слайд. Тук виждате колко хора в Европа говорят английски в различните страни. Средностатистически е процентът е 30-40% за Европейския съюз. Така че това не е решение на въпроса и по принцип не е особено желание да се пристъпва към това решение. Какво можем да направим? Разбира се, има много преводачи. 500 000 преводачи работят по целия свят, 150 000 от тях работят в Европа. Това са цифрите, с които ние разполагаме. Може би вие разполагате с други цифри. Това е много голям пазар. Става дума за пазар, който възлиза на 31 милиарда долара. И в Европейския съюз се плащат милион, а, милиард а, и 300 милиона евро за писмен устен превод. Ако искате да превеждате е, между и това е в Европейския съюз за 506 посоки на превод, а в света има 600, 6000 езика. Представете си колко много повече са връзките. И това е само, що се отнася до а, писмените текстове. Помислете си за а, устния превод. 300 000 са конференциите годишно в Европа и само на 1% от тях има преводачи. Е, освен това, има сателитна телевизия, която достига целия е, свят, е, лекции, е, има изказвания на правителството, на университетите, на корпорациите, има е, срещи, телефонни разговори има и разговори по време на пътуване. А, няма как а, при всички тези ситуации а, всеки да говори езика на другия. Какво можем да направим? Това е едно огромно предизвикателство, с което няма как да се справим само с помощта на преводачи. И за това сме вложили много време и усилия и много средства, за да предложим автоматични решения. Може ли технологията да предложи такива решения? Не е лесно да се превежда реч от един език към друг. Вече над 20 години работим по този проблем и става дума основно за три различни стъпки в две посоки. Ако аз искам да превеждам от английски към испански, първо ми трябва система за разпознаване на речта, която да конвертира устната реч в текст. Вторият модул би бил система за превод, която превръща английския текст в испански. И след това ми трябва още една система, която да произнася текста на испански, така че отсрещният човек да може да го чуе. След това, ако той реши да ми отговори, ми трябва още една система, която да разпознава испанските думи и да ги конвертира в текст и так, обратно се връщаме по веригата. Това е система, по която работи много години и едва през последните години започваме да разбираме, че да се програмират такива системи просто е невъзможно поради огромното количество правила, които са необходими за да се разбере човешкият език. Така че всички съвременни методи всъщност са автоматично обучени компютри. Това са машини, които се обучават с е, постъпването на нови данни. По интернет непрекъснато постъпват нови данни, така че може да се събере информация по интернет и да се събере информация от целия свят, за да може да се обучат тези системи. Събираме данни в речеви вид, събираме данни за превод и така нашите системи постепенно се обучават. Няма да навлизам в големи подробности и да ви отъкчавам с технически детайли, но помислете е, е, за тези типове памет и речници, които събират статистически данни, така че постепенно се научаваме как се превеждат думите и как се използват в различните контексти, в различните ситуации. С тези различни техники ние преминахме през 4 етапа. През, в началото на 80-те години и през 90-те години разработихме първите системи. Янос беше първата система в Европа и тя можеше да произнесе едно от 200 възможни изречения а, и да го преведе. А, Отнемаше обаче 5 минути, трябваше изречението да е кратко и много строго организиране. След това на следващата фаза разработихме спонтанни системи. Хората могат да говорят в една конкретна сфера, но без ограничения за ам, подбор на лексика и без ограничения за стил на говорене, защото много хора казват ам, да, и по друг начин се прекъсват или си прочистват гърлото. Нещо, което по-рано не се предвиждаше. След това вече имаме възможност е, да предоставяме много а, решения на съвременния свят. Има съвременни мобилни консекутивни средства е, за превод, които могат да се предоставят на, на пътуващи лекари, полицията, военните и други професионалисти, които пътуват по света. Същевременно има и друга възможност за симултанен превод в по-стационарна форма в университети, да кажем, или новини, могат да се превеждат новини или изказвания на представители на властта. Да разгледаме първия вариант мобилна консекутив... мобилен консекутивен превод. Е, вие сте някъде в света, искате да можете да говорите народния си език, е, машината да произнесе изречението на чужди език и след това човекът да може да ви отговори. Това често се прави в хуманитарните мисии, по-рано се работеше с преводачи, но много често, когато има големи кризи, няма достатъчно преводачи. А пък Виждате на тези картини, опитваме се да работим с картинки, с речници, но по някой път се казва доста трудно. Не може да се разчита, че преводът е толкова добър че можем да се разберем по-скоро с тези брошури. А пък по някой път сега ни е преводач, който а, е, реално няма толкова опит. И какво правим сега? Разработили сме системи, които сме разраб... направили за път... пътуващи а, е, хора. А, направили сме една малка фирма, която се опитва да направи мобилно устройство, което да се купува като ап за мобилни телефони, като приложение. И сега такова устройство вече съществува. Можете да си свалите тази програма, тя се нарича GBGO, можете да си я свалите на iPhone или на Android. В момента програмата ни говори 15, 10 езика и се възнамеряваме да я увеличим до 5. 15, няма нужда да бъдете в обхват за интернет. Всичко може да стане по телефона, което е много важно в случай случаи на военни мисии, да кажем, където няма непременно интернет. Ето това е екранът. Както ви казах, сваля се приложението на iPhone. Можете да си подберете ам, двойката езици, между които искате превод и ам, Apple толкова хареса тези, ам, тази програма, че я включи в своята реклама. My mom loved that. And I even downloaded this app which became my personal translator. Where's the train station? ¿Dónde está la estación de tren? All I really needed was my iPhone and my passport. So we were of course very happy И така, разбира се, бяхме много доволни от а, тази реклама. А, тук съм донесла и собствения си iPad, за да видите, можете да обърнете екрана и да сложите екрана на масата и да кажете радвам се да ви видя. I have a problem. I have a cold. Радвам. Много ми е приятно. Студено. извинете, настинал съм. И айпадът превежда на испански. Hello, um... How long it? No hablo español muy bien. По Понякога е път объркам изреченията. Не говоря испански много добре. But I have his Mackie. Tengo esta máquina. Sometimes we make mistakes. Но имам тази машина, която понякога прави грешки. Случва се да прави грешки. With this machine we can describe our problem тази машина можем да опишем проблемите си. So, with these devices, we have expanded them into different... Uh... И така, тези устройства, както виждате, могат да се използват... Е, тази програма може да се използва на различни устройства, но както виждате, те правят, е, тя прави грешки. И една от основните ни задачи е да а, е, коригираме тези грешки. И ние като хора правим грешки и една от невероятните ни способности е точно да коригираме грешките. Целта е да не се ем, стига до лош е, превод. М- можете да. А, и затова вие сами можете да коригирате грешката. Можете, например, да напишете текста писменно. от всички корекции е, ние също можем да подобрим системата, защото така системата се учи. Прилагаме тази система и за хуманитарни мисии. Всяка година отиваме е, в различни части от света. Виждате тук ситуации, в които има нужда от такива устройства, където има преводачи, но не е, достатъчно. Ето тук виждате един от лекарите, които работят в Тайланд и изпробват нашата система там. Те са там заедно с американските сили и силите от Юго-Источна Африка на обучение, което е ежегодно. Кобра е неговото название там правят тестове за това как да се реагира в случай на граждански хум, или хуманитарни бедствия и как да се работи с местните хора. И така, всяка година изпробваме системата в Тайланд. Виждате снимки от Тайланд. Тук виждате снимки и от изпитанията в Камбоджа, където отново няма достатъчно преводачи трябва да имаме възможност да помагаме на хората. Тук става дума за предоставяне на медицински услуги и а, преводът е от огромно значение. Виждате тук снимки на хората в Камбоджа. Тук е още, виждате още една хуманитарна организация в Питсбург, нарича се Shoulder to Shoulder, рамо до рамо, а, която има медицинска мисия в Хондурас и една от нашите клиники им помага. Там работят лекари, доброволци и повече от тях не говорят испански, така че а, използват нашите устройства, за да общуват с пациентите. Всичко това изисква огромни усилия. А, нещата се подобряват постепенно, но а, надявам се, че успях да ви убедя, че просто има много ситуации, в които не винаги има на лице човек-преводач, така че тези машини могат много да ни помогнат. Същевременно, въпреки, че е чудесно, че можем да чуем добре преведен гласът на правителството, може, ние хората също имаме нужда от превод в нашия живот. много от системите не, не могат да работят в а, е, много ситуации. Ако гледате телевизия, има лекции, парламентарни изказвания, телефонни разговори, срещи, заседания, академични лекции, тогава има постоянен поток изречения. И няма как да се чака някой да натиска бутона и да чака машината да преведе изречението. Разбира се, е, имаме много данни от Европейския парламент, които ни дават възможност да обучим системи за устен превод. По отношение на университетските лекции има особен проблем. Там няма хора преводачи, но има а, много, а, много студенти, които не разбират езика на лекцията. Да кажем, при нас има студенти, които не разбират немски. Предоставяме им възможност да използват такова устройство, за да разберат съдържанието на лекцията. Ако някой говори език, който вие не разбирате, това може да е голямо предизвикателство и за това трябва да се предостави възможност да разбирате. Автоматичните системи никога няма да бъдат толкова добри, колкото хората. Но представете си, намирате се на, някъде, нямате преводач, не разбирате нито дума. Поне би могло да използвате една такава електронна система, която малко да ви помогне да се ориентирате и да разберете съдържанието на лекцията. Студентите в Германия казват, че това е голям проблем за тях. Те казват, че повече време прекарват е, в учене на немски, отколкото в учене на е, своята специалност и е, че трябва да посещават много езикови курсове преди да дойдат у нас. Разбира се, не искаме да ги обезкуражаваме, искаме да ги насърчаваме да учат английски, но също времено в условията на международното изтичане на мозъци не искаме хората да се обезкуражават и да не идват в Германия. Работим и по проекта EU Bridge, който е проект за писмени устен превод, финансиран от Европейската общност, който има за цел да предоставя такива услуги на обикновените хора. Системата, която виждате тук, е система, която има модул за разпознаване и превод, както описах по-рано, но има още един проблем. Когато говоря, аз не е, казвам – точка, запетая и машината трябва да анализира текста, за да разбере къде приключва изречението. Постоянната реч създава този сорт проблеми. Другият важен въпрос е свързан с предоставянето на крайната информация. Всички говорите различни езици, имате слушалки, но е възможно да има не само слушалки, а може да се вижда превода в специални очила или пък да има насочени към конкретна част от залата колони. В университета в Карлсруе използваме система, която се опитва да превежда по интернет и чрез интернет предоставя информацията на всички. И така, Лекторът влиза в залата, неговото изказване се улавят микрофон, предава се по интернет, чрез един компютър, който разпознава и превежда а, изказването и след това то може да стигне до компютрите на студентите и те могат да изберат езика, на който да, да, да четат. Всичко това става с благодарение на нашите сървъри, които могат да осигурят писмения устен превод на различни езици. Това за първи път бе тествано това лято от немски на английски. Имаме и автоматичен превод за презентации на PowerPoint, така че студенти, които не разбират презентацията на немски, да я видят на английски. След като бъде изнесена лекцията, тя остава на разположение на сървъра, за да може студентите отново да я изслушат или прочетат въз основа на, на архивираната версия. Текстът се транскрибира и превежда и студентът може да, вклю... да използва ключова дума и да направи търсене, за да намери лекцията по съответната тема. Има много предизвикателства преди системите да се усъвършенстват. Първо, постоянният речеви поток е сложен. Не казваме точка и запетая, както обясних. Много често говорим много спонтанно, говорим фрагментарно по някой път се прокашляме, по някой път се размиваме. Всички тези неща а, трябва по някакъв начин да се третират от машината. Освен това, в академичния свят има и огромно количество терминология, така че трябва да можем да обработваме различните термини. И всъщност преводачите в а, тази зала също ме помолиха да им предоставя своите слайдове, за да могат да се подготвят терминологично за заседанието днес. Е, така че машините могат да, е, е, да помогнат за тези специални лекции и всичко това трябва да се случва много бързо. И за хората преводачи, и за машините преводачи това не е лесно. А, а е необходимо, за да може да се следи в реално време. Немският не е лесен език. Е, много от вас, които а, е, говорят немски, знаят, че там е, а, е, глаголът е накрая. По някой път се налага да чакате няколко минути, докато разберете за какво става дума в изречението. Има огромни ам, съставни и съществителни в немски, които трябва да се разделят на части, за да се обработят. И ам, при... Ам, Е, много често е, може да има четири думи на английски срещу една дума на немски по отношение на грешките при разпознаването на думи. Има и формули, има и неясноти и двусмислености. Да кажем, думата Фолцайкен в, в немския може да се превежда като знак, минус или плюс, а може да означава и И знак на съдбата. Трябва да се внимава в математическа лекция да не се говори за знаци на съдбата. Оттам нататък говорим за iPhone, iPad и, и така нататък в, в рамките на немската лекция. Обаче използваме английските думи, английското произношение. Отново това е, е сложно за машината. А пък по някой път казваме даунлоудвам. Тоест английска дума получава нашето си окончание. Представете си колко се затрудняват системите, а да не говорим за съставните съществителни. Не има лесно нито на машините, нито на хората, преводачи да се справят с тези предизвикателства. Затова непрекъснато системите ни трябва да се адаптират. Ние също използваме е, слайдовете е, за PowerPoint на лектора, за да се подготви машината. С терминологията правим а, упражнения, търсим в интернет подобни документи и възоснова на тези документи а, намираме терминологията за конкретната лекция. Най-голямото предизвикателство, разбира се, е как от тази система да преминем към 6000 езици, които се говорят по света. Правят се много изследвания за това как може този процес да стане по-ефтин, да спадне цената и да се създадат нови а, системи дори и за малките езици. Разбирам, че времето ми приключва, така че нека да премина към заключението си. преводът, машиният превод възможен ли е? Ние вярваме, че е системите продължават да се подобряват, да използват е, огромните количества данни по интернет. Колкото повече данни, толкова по-съвършени ще стават е, тези системи. Можем ли да заменим а, е, хората преводачи? Не, в никакъв случай. Настоявам на това. Качеството на машинния превод а, остава много по-лошо от а, човешкия превод и по никакъв начин машината не може да има способността да отсъжда, която е дадена на човека и, интуицията, която има човек. Но много хора просто нямат възможност да избират между е, това да имат преводачи и да използват е, приложение за превод. Така че в много случаи трябва да избират или е, между това да говорят лош английски с някого, или изобщо да не могат да си е, разговарят. Не искаме в крайна сметка да се върнем в средните векове, където простолюдието не е могло да разбира нито а, е, свещениците, нито а, властта. Смята, и последният въпрос. Пречим ли обезкуражаваме ли хората да не учат езици? Не, в никакъв случай. Напротив, според мен нашите устройства насърчават хората да учат езици и дори могат да бъдат използвани като подпомагащо средство. Каква е нашата мисия? Тя е да създадем многоези... разбиране на различни езици, многоязиково разбирателство и интеграция, да поддържаме езиковото многообразие, да поддържаме нашето голямо наследство. Необходимо е да се предоставя подкрепа и тази услуга трябва да е достъпна. Същевременно ни е необходима подкрепа и от машините, и от хората. И най-добре би било да се работи с симбиотични системи, които да комбинират и двата елемента. Мисля, че с това ви дадох една а, представа и за това какво можем да очакваме в бъдеще. За в бъдеще търсим точно тази симбиоза. Благодаря. Благодаря, доктор Вайбел за тази презентация. Заместник председателят на парламента се извинява, но за съжаление трябва да ни напусне, тъй като не разполага с повече време. Ако желаете, можете да зададете въпрос е, или да направите коментар. Е, и се надяваме, че Маки на испански ще може да ви помогне в превода на вашите въпроси и коментари. А, благодаря ви. Аз имам въпрос, свързан а, с а, а, предогаждането на това, какво ще бъде казано. И, например, ако имате глагол, какво може да се добави към него? Една дума за немски и четири за немски. Добре ли съм разбрала? Може да кажете нещо повече. Два, това е проблемът на, на компаундинг. Е, в е, немски язик е, знаете, че имаме много дълги думи. Например, капитанът на компанията, която управлява кораб по река Рейн. Това е една дума. И ние трябва да декомпозираме това изречение, за да може да бъде преведено на останалите езици. Турският език също има по-различна морфология, затова ни трябват анализатори, които да декомпозират думите, фразите, на съответните морфеми, за да могат да бъдат преведени от другата страна. Това се отнася също и за японският език, и за руския, и за други. Тоест, първо, първо реч а, а, към текст и след това става декомпозирането. Как се поставя това с а, това, което правят а, хората преводачи? на немският език е, да отгаднете кой ще бъде глаголът е, е доста сериозен е, проблем. Защото може да има много дълго изказване преди да се стигне до глаголът, когато се каже префиксът. И Сигурно устните преводачи могат да кажат е, много примери в това отношение и е необходимо да се направи догадка. Ако сбъркате в догадката си, може да я коригирате, когато ораторът стигне до края на изречението. Това не може да се направи чрез машина, защото е, думата отпада накрая и вие получавате нещо частично. Това е проблем, пред който сме изправени, който се опитваме да разрешим. Следва да имаме предвид също, че има проблеми с запаметяването, защото трябва да се запаметят 10 минути реч преди тя да бъде преведена. Ние можем да съхраняваме цели часове от, от речи има някои неща, в които машините са по-добри, в други, в които хората са по-добри, затова трябва да има сътрудничество, съдействие между тях. Има ли други въпроси? Благодаря. Беше много интересно това изказване. Това са важни развития в сферата на писмения устния превод в света. Струваме се, че вие се фокусирате твърде много върху техническите лингвистични компоненти, но има някои въпроси, които са свързани с а, тях. Считам, че трябва също да обмислим какви ще бъдат последиците през следващите 5-6 години, като имаме предвид как се развива машинният превод – за мен беше много интересно това, което казахте в заключението си, свързано с мотивирането на хората да учат чужди езици. Рискът е, че създавате иллюзия, че е лесно да се учат чужди езици. А това е риск, който е доста широко разпространен. Когато говорим за развитието на машинният превод, трябва да видим а, какви са тенденциите в хармонизирането. Да насърчаваме хората да учат чужди езици. От друга страна, трябва да си дадем сметка за какво служи всичко това, колко е полезно всичко това. Ясно е, че машиният превод ще работи в по-различен контекст. Какъв ще бъде този контекст? Как ще се подбират услугите, за които ще се отнася? Как ще обучаваме новите поколения писмени и устни преводачи, за да бъдат готовите за тези новости? Съгласен съм с вас. Съгласен съм изцяло с вашия коментар. Читам, че преводачите ще продължат да бъдат използвани там, където е оправдано от практическа гледна точка, защото те вършат по-добра работа, що се отнася до предаване на съдържанието, докато машините превеждат по-скоро механично, както сами се убедихте, и допускат грешки по този начин. Няма да са особено полезни, когато става дума за някои нюанси, които са съществени, защото това се прави по-добре от хората. Хората разбират какво имате предвид, те разбират съдържанието, което искате да предадете. Има доста дипломатически функции, функции свързани с подпомагане на хуманитарните мисии. Хората предпочитат да имат истински преводачи, защото те не само им превеждат, но те също им служат и като асистенти, които ги въвеждат в местната култура. Хората трудно ще бъдат заменени от машините. И за това трябва да се фокусираме върху това, как да обучаваме хората за, за в бъдеще, за да гарантираме високо качество. За рутинни неща, например, сутрешните вестници, телевизионните предавания, не може да се е, използва е, истински е, устен превод ежедневно, Например, ако искам а, а, всяка лекция да се превежда от 10 преводачи, а, никой няма да прояви разбиране към подобно искане от моя страна. Да се върнем към въпроса за обучението. Ние не считаме, че това ще елиминира освояването на чужди езици защото когато проявявате интерес към дадена култура, вие учите този език, посещавате тази страна. И така, ако комуникирате, ако разбирате, има примери за това. Понякога хората отиват с такива устройства за превод в страните, освояват културата на местните хора и постепенно се мотивират да учат съответният език. Елизабет Круер от Арте. Аз ще говоря на френски язик. Езикът, който се говори, е различен от писмената реч. Мелодията на фразата също е различна. Аз превеждам от немски язик и често можем да направим догадка от мелодиката на изречението. Можем да се догадим какъв ще бъде глаголът. Преводът тук става сякаш става дума за писмен текст. Той е по-различно измерението. Може би в тази посока трябва да се търси евентуалното решение. Да, това също е уместен довод. Има един проблем, който е още по-тривиален, именно колебанията. И за машините това е изключително трудно. Никой човек няма проблем с подобно неща. Ако, например, направя запис на телефонен разговор с семейството ви и се опитам да го транскрибирам и искам да го прочета с нула грешки, напълно коректно, ще останете с впечатлението, че хората, които са говорили, са били пияни, защото има повторения, има заеквания и прочие. Както казахте и вие, също произнасенето, мелодиката на изреченията създава допълнителни предизвикателства. Ние използваме част от това, за да намерим местата, където да се сложи точката и да се осигури някаква синтактична структура. Ние извършваме научни изследвания в тази посока, как да се предадат нюансите, емоцията, драматичният характер на съдържанието на дадена реч. Защото за сега има механично производство на инструменти, които да служат на хората в определен а, смисъл, без да могат да заменят изцяло човешката реч. Още два въпроса от залата, след което ще преминем към следващият оратор. Сали Бели от Съвета на Европа. Благодаря за вашето изказване. Ние прилагаме това в различен контекст и различни ситуации, но има една ситуация, която вие ни представихте и аз се питам дали използването на машините там не е вредно. А това са ситуациите на хуманитарна криза, когато се опитвате хора, които са преживели травма или пък а, а, са а, получили някакви травми, да говорят а, с лекар. Как да накарат едно дете да говори с лекаря чрез а, машина? Това не нарушава ли комуникацията? А, преводачите са толкова важни за комуникацията, така че а, бих очаквала в подобни ситуации да не искате да се използват а, машини за превод. Ние имахме същите безпокойства. И, имахме предвид две неща. Първо, ние започнахме да използваме моноезични а, местни хора, които действаха като фасилитатори или като помощници. Така че сте права, когато а, един а, американски морски пехотинец много висок, много едър, се изправи пред една дребна женица в Тайланд, той изглежда страховите, но има тайландци, камбоджанци, които работят. А, е, а, е, така че можете да намерите асистенти на място а, е, и да се улесни разговора между а, чуждестранният лекар и, и този моноезичен асистент. Се използва а, машините за превод. Ние бяхме доста изненадани от това, което казахте. Аз съм пътувал навсякъде по света. Нашето голямо безпокойство е дали хората се боят да говорят пред микрофон или на подобна машина. Оказва се, че не е така. Те нямат здравеопазване. те нямат лекарства, но всички идват с а, мобилен телефон в ръка. Мобилният телефон е нещо обичайно, така че не е странно хората да говорят на машина. Светът се променя в това отношение. Така че безпокойство от това естество постепенно избледняват. Благодаря. И сега последният въпрос от господин Сковронски pogratulować e, wspaniałej. Искам да ви поздравя с, е, за чудесната ви презентация и да изразя убеждението, че подобен тип е, устен или писмен превод ще е, има приложение в много точки на света, но искам да привлека вниманието ви върху един социален аспект. Както i zastępowania go замя... Както в случаите с някои е, системи, когато, които не се използват правилно и се използват за заместване на устния превод, е, За нашата професия е важно каква е мисията. Ние трябва да обясним на хората, че прилагането на тези системи са ограничени и не могат да заменят истинските преводачи в това отношение. Да, аз няма да споря с вас, защото съм напълно съгласен и аз казах същото и в моята презентация, че не можем да Считаме, че всички технически проблеми ще бъдат решени, че ще се стигне до пълно разбирателство на упражненията, в които очакваме, има хора, преводачи, но не са достатъчно много на брой. Така че снимките, които видяхте, при тях имаше 4-5 преводачи към групата. Някои се наемат на място, нямат нужният опит, понякога има проблем с качеството поради тази причина. Въпреки това, лекарите ги предпочитат, защото те познават местната култура, местните нрави и обичаи. И за това използваме някои от е, устройствата за, за превод за по-тривиални, рутинни действия, където те са напълно адекватни и служат е, за постигане на определена цел. Така че да се използват е, хора, преводачи, там където наистина се налага, а за рутинните дейности да се използва машинен превод. Благодаря отново на доктор Вайбел за чудесната му презентация. Y necesitamos un minuto y medio para que las nuevas tecnologías. Така ни е необходимо около минута и половина, за да се убедим, че новите технологии действат, преди да дадем думата на следващият ни оратор. Bien. Es un placer presentarles. Добре, за мен е удоволствие да ви представя един изследовател, доктор РВ Аделман от университета в Женева, факултета по медицина. И той ще ни запознае в невероятния свят на мозъка на конферентния преводач, когато работи. Той ще ни каже на тази база какво точно се случва в главите на нашите преводачи в момента. Надявам се, че преводачите няма да бъдат толкова слисани, че да не могат да работят. Надявам се, че моето изказване ще бъде също толкова интересно, като предходното. Искам да ви представя това, което правим сега в Женева, свързано с неврологията на превода от по-различна гледна точка от това, което чухте сега, по-биологично, бих казал. Това не означава да примахнем магията на устния превод, за която стана дума, а да видим как действа мозъкът на преводача и по какъв начин може да бъде освоено това умение. Аз ще кажа защо за нас преводачите представляват такъв голям интерес. Защо изучаваме мозъка на преводача? Това е защото устният превод е изключително сложна задача, която изисква огромна концентрация, езикови познания, задача, която не може да се изпълнява преди човек да е, има нужната подготовка. И ние разглеждаме невр... невронната база. Ние следихме дейността на преводачи, стажанти, за да видим по какъв начин те се адаптират към изпълнението на поставената им задача. Както вече казах, освояването на превода изисква нещо повече от езикови познания и това беше казано вчера, когато говорихме как да се обучават преводачите. Устният превод е свързан с много трудности и една от тях е свързана с възприятието. Например, преводачите трябва да ме слушат, да слушат собственото, собствения си превод на моето послание. Все едно, че има следение на посланието на два езика симултанно. Освен това, преводачите трябва да предадат посланието от източника и то съвсем надежно, Надявам се, че това става сега. Аз намирам, че това е наистина нещо магическо. Разбира се, всичко това изисква овладяване на такива умения като а, внимание, когнитивни познания, да се слуша, да се говори едновременно и то без да се правят грешки. Тук е, е необходимо да има огромна гъвкавост двуезиковия мозък, който се изследва от учените все по-още, показва, че този мозък има някои предимства. Има изпълнителни функции. Хората, които владеят два езика, имат по-голяма концентрация. Те могат да изпълняват няколко задачи едновременно. Те също няма толкова затруднения. Има нови а, дейности, които показват, че двуязичните лица а, имат а, защитеност а, срещу а, деменция в сравнение с а, едноязичните. Това е нещо важно за всички нас тук. Кратка иллюстрация на този е, интерес, е, който все повече нараства. Както виждате от тази графика, виждате, това са броя на публикациите за изпълнителните и когнитивни функции сред е, лицата, които владеят много езици. През последните 15 години виждате, че има огромно нарастване. Това е нещо, което е от голям интерес за учените. Аз ще се спрем накратко на историята на неврологията, но то съвсем набързо. В а, началото хората са се интересували от а, а, неврологията отдавна. Френолозите от а, 19 век а, читат, а, че формата на човешкия череп отразява характера и възможностите на дадената личност и че това може да се установи чрез опипване на черепа. Впоследствие започва да се вижда връзката между различните части на мозъка и поведението на хората. Тук виждате известен мозък, както и, и портрета на Пьер Брока, известен учен. Виждате, това е профила на, на мозъка. Това, което установява Брока в един пациент, е, който се казва Леборн, който може да произнася само една единствена дума и той е Тан оказва се, че той е има увреждане на мозъка в тази област, която сега е известна като центъра на Брока в челната част на мозъка и е свързано с представянето на фонемите, което означава, че този пациент не е бил в състояние да произнася нищо, освен тан, но той е разбирал всичко, което му се казва от друга страна. Малко по-късно друг професор, Карл Вернике, наблюдава също а, доста проблеми в речта на лица, които са засегнати, имат мозъчни травми. И а, той изучава разбирането. А, той установява откъде идват проблемите с разбирането на думите. И сега тази област на мозъка е известна като центъра на Вернике. Хората не са в състояние да разбират думата, но могат да говорят без проблем. Има разлика между разбирането на речта и изговарянето. Малко по-късно един известен неврохирург Вилде Пенфилд извършва изследвания върху живи хора, когато прави мозъчни операции. Той използва електростимулиране на пациентите, които оперира. Това може да се направи, защото не се изпитва болка и той прави картография на мозъка, която а, ръководи а, движението а, и осезанието. След това се използват техники, които не са толкова инвазивни. И аз ще ви покажа с какво работя сега. А, това е а, с скенер за магнитно-резонантна томография. Така можем да създадем много добри, точни изображения на мозъка, не само структурни изображения, но и функционални изображения. И ще ви дам няколко примера в това отношение. Това е сканиран а, мозък, които са вид... от различен ъгъл едни отгоре, другите от, отзад. И тук можете да видите как чрез тази техника може да стигнете до центъра на мозъка. Ето може да видите как може да се види мозъка чрез въртение на изображението от различни гледни точки. Това показва морфологията на мозъка, но и много по-прецизни неща, например връзките в мозъка, нещо като спагети, които виждате тук. Те показват връзките на различните части на мозъка. Това е кабелирането, образно казано, на мозъка. И така, Имаме база, на която може да видим какви са функциите на а, мозъка. Виждаме визуална стимулиране и реакция на мозъка от една страна. Виждаме, а, че а, има задействане на съответния дял от мозъка. А, тук има изображение на мозък, в който се чуват разни фрази. Виждаме, че има дейности, в слепоочния дял. Ще говоря малко по-подробно по-нататък. И така мозъкът, както виждате, се съставя от различни дялове, които си взаимодействат помежду си и, и те управляват нашите сложни дейности през деня. Това е схематично изображение на мозъка, погледнат отстрани. Това са различните дялове на мозъка. Всеки дял има различни а, функции. А, виждате а, тилния дял, а, в жълто изобразен, а, слепочният дял в зелено, той отговаря за слуха, за емоциите, за паметта и челният дял, той е най-съвременния, що се отнася до еволюцията на мозъка и той отговаря за движението, за изпълнителните функции и когнитивните функции, всичко, което е свързано с мисленето. За нуждите на превода ние се е, интересуваме най-вече от е, челния и от слепочния дял, тъй като те са свързани с чуването, с разбирането е, и изговарянето. ние проявяваме интерес към невронната база на превода и как действа мозъка. Структурата на нашият това проучване включваше две групи преводачи, стъжанти в Женева и една контролна група. Група, която извършваше някои обикновени преводачески функции. Трудно е да се намерят в Женева добре подготвени студенти, но въпреки това те могат да извършват някои обикновени преводачески задачи. И така беше направена съпоставка между това какво се случва в мозъците на стъжант-преводачите и на контролната група. И видяхме какво се случва след 15 месеца. Ние искаме от тях да извършват при всеки сеанс три задачи, когато се намират в скенера. Има проблем с това, че скенерът създава доста шум и е трудно да се концентрират преводачите. Не можем да ги караме да превеждат непрекъсната реч, а по-скоро само отделни фрази, които са части от реч, но са отделно взети. Това, което става, имаме дадена фраза, виждаме а, изображението, след това имаме а, нова фраза, спираме за малко шума от а, а, скенера, за да можем да я чуем и прочее. Продължаваме в а, този ред. Ще а, направя разбивка на задачите, които изпълнява един а, преводач при симултанния превод. Първо има възприяване на думата, разбиране, изразяване, самостоятелно наблюдение, какво точно превеждате и симултанното управление на двата езика, с които работите. Ние искахме да видим какво е специфично за превода възприятието, разбирането, възпроизводството и самонаблюдението. За нас това привяваше интерес, що се отнася до симултанния превод. Всичко това е важно за един добър устен превод. Ако искаме да контролираме дяловете в мозъка, трябва да създадем условия за изслушване на обикновени фрази. След това виждаме по какъв начин реагира мозъка на този слухов стимул. Тук виждаме какъв е резултата от мозък, който само слуша отделни фрази. Вижте, има от двете страни на слепоочните дялове засилена дейност. Тоест, има слушане, анализиране на казаното и това е много интересно. Преминаваме към друга по-сложна задача, свързано с самоталното повтаряне или shadowing. Виждаме тук какво се случва. Има разлика между симултанното повтаряне и симптомите. Виждате, че тези зони не са свързани с слушането, а с отделните задачи. Виждате на екрана изображение на тази дейност, която е малко по-към повърхността на мозъка. Ще премина към статично изобретение. Тук а, виждаме а, вертикален разник ръст на мозъка. И това са ключовите части. Виждате, това са зоните, които управляват движението, изговарянето на думите, както и жестовете, нещо, което също е важно за изпълнението на тази задача. Има зони, които също са много важни в средата, например, на мозъка тук, които контролират вниманието и установяването на грешките. Когато установим, че при изпълнението на дадена задача сме направили грешка. Важно е, важно е участниците да слушат себе си, да знаят какво произнасят. Тук виждате хоризонтално разрез, виждате тези зони в мозъка, които са свързани с артикулацията. Това е сектор, който е тясно свързан с възприятието, съвсем базисно възприятие и управление на двигателната дейност, например, да можем да извършваме плавни жестове. Сега искам да премина към задачата, която ни интересува най-много, е именно симултанния превод. Това е мозъкът, в който са изобразени центровете, които повтарят, които са осветени, когато има повторение на думите. И виждате, кои са зоните, които са ангажирани при устния превод. Виждате, че това е зона, която се намира в а, лявата част на, на мозъка. Това не е изненадващо, защото от известно време знаем, а, а, че лявото полукълбо а, се занимава с най-сложните задачи, свързани с, с синтакси, с семантиката и, и прочие. Виждате тук отново различните изображения от различен ъгъл на мозъка. Виждате секторите на мозъка, които се ангажират при устния превод. Ще се спра малко по-подробно, защото те представляват интерес. Виждате тази, този сектор. Това е центърът на брока. Той е свързан не само с управление на фонологията, но той е интересен също и за управлението, за възприятието, всичко, което е свързано с семантиката. И тук а, долу а, виждате част от а, челния дял, който управлява синтаксиска. Лицето, което извършва тази задача, може да извършва и по-сложни задачи при превода. Освен това, тук виждаме една дейност, която е по-засилена в средната част на мозъка, където се управлява слушането, както и самонаблюдението и установяването на грешките. И освен това, ето тук, съм, съвсем в центъра на мозъка, виждате едно ядро, което е съвсем мъничко, но и което е известно като опашато ядро, което управлява редица функции и е свързано с управление на движението, както и на мотивацията, на избора, както и на ограничаването на жестовете. И това е нещо много важно, тъй като мрежата, която виждаме тук, е езикова мрежа, но тя е изпълнителска мрежа и е свързана с други сфери на познанието. Ние се интересуваме не само от онези центрове на мозъка, които се активират, когато се изпълнява преводаческата задача, но и кои са зоните, които моментално управляват съответната задача. Когато се превежда, знаем, че е, е трудно да се управлява input и output, т.е. да се слуша от една страна и да се превежда, да се изговаря от, от друга страна. Всичко това става едновременно. Но... И това изисква огромна концентрация. Ние направихме записи, записи и направихме е, оценка на е, самотълността на дейностите при всяка фраза, която трябва да се превежда и видяхме кои са тези части на мозъка, които се активират а, а, и как а, се развива продължителността на симултанността на действието. Виждате а, изображение на части от кората на, на мозъка, когато се а, слушат едновременно две неща. Случва се нещо много интересно, когато погледнем останалата част на мозъка, виждаме две мънички а, сектора тук, които се активират а, в периода на симултанността. Тук става дума за путамена и те се взаимодейства, то се взаимодейства с опашатото ядро. за да ни позволи да управляваме самотелните задачи. Има а, известно инхибиране на отговора. На, например, когато се а, повтаря една фраза на езика, от който се превежда. Ние се а, установихме също тези центрове в мозъка, които се активират при тази, това стимулиране. При артикулирането това са двигателни операции. Има също зони, които са свързани с наблюдението на това, което превеждаме, с забелязването на грешките. Има също и центрове, които са свързани с управлението на няколко задачи едновременно. При изпълнението на няколко задачи едновременно се активират тези зони в челния дял на мозъка. На следващия етап се преминава към превода. Тук се задейства центъра на Брока и още един сектор от челният дял. Тук можем също да добавим, виждате в Виолетово, онези центрове, които се активират, когато се използват симултанно два активни езика. Това е триизмерно изображение на това, за което говорихме, за да видите къде са разположени съответните центрове. Искам сега да премина към представянето на това, какво става в мозъка на един преводач, който е овладял уменията на превод, който е приключил обучението след 15 месеца обучение – След тези 15 месеца ние забелязваме промени. Тук виждате функционалните промени. Когато преводачът а, а, приключи магистърската си програма, какво става, когато започне да превежда? Ние наблюдаваме а, намаляване на нужната дейност в тези зони, за да се изпълни същата задача. Мрежите, които се използват, са станали по-ефикасни и това е много интересно, защото в дясно изображението виждате а, опашатото ядро, което е свързано с управлението на познанието, на, на движението, но не е свързано с а, думите. Всъщност, единственият център в мозъка, свързан с а, речта, се намира тук, е свързан с разбирането и декодирането на синтаксиса, на съдържанието на фразите. Освен тези а, функционални изменения, има и структурни променения след 15 месеца обучение само. Виждате тук а, дейностите, отразени в жълто и синьо. Това са зоните, които са се променили в резултат на обучението. Става дума за, обмяна, за промяна в обема. Виждаме нещо ново, нови ядра в мозъка тук, които са по-силно ангажирани, освен обшатото, ядро и под пютена. Това са общи познавателни центрове. Виждате, че обучението променя мозъчните функции на преводача. И това има значение и за когнитивните функции. Искам да спря до тук. Искам да благодаря на моите сътрудници, както и на школата по превод в университета в Женева и факултета по медицина. Eh, Благодаря ви. Сега имаме около 10, най-много 15 минути за въпроси и отговори. Клер Донован. Е Благодаря за това, което чухме. То беше много интересно също и много вдъхновяващо видяхме, че има увеличение на когнитивните а, а, центрове. Вие казвате, че смятате да направите проучване и върху хората, които имат богат преводачески опит. Защото след 3 години опит преводачите започват да работят по по-различен начин, след като са придобили първоначални компетентности. Вие казахте, че е трудно а, да се види при скенера как а, действа мозъка при непрекъсната реч. Ще е интересно да се види какъв е резултата при използването на а, плавна непрекъсната реч, освен на отделни фрази. Също интересно е как участват зоните, които управляват чувствата. Това е нещо, което ме интригува силно във връзка с това, което преподавам. Да, ние проявяваме интерес към това, какво става в мозъка на вече обучените преводачи като използваме и тези, които вече са участвали в нашето изследване, за да ги проследим в по-дълъг период от време. Това, което казвате е за метода на работа, който се променя при преводачите според опита им. Това действително е така, но тези зони на мозъка, които механично са свързани с превода, не се променя чак толкова много има всъщност спад на дейността в тези зони. Мозъкът става по-ефикасен, той управлява по-лесно задачите, с които е натоварен. И ако а, извършим изследването, сигурно ще забележим допълнително а, намаляване на, на активността. Относно трудностите при използването на сканера, първото се дължи на шума, който издава сканера. Освен това, за да получим едно изображение, е необходимо доста време. Изображенията, които видяхте тук, са направени в рамките на 2 секунди. И има доста движение, затова изображенията не са много очерта, ясно очертания, малко размити са. И малко са а, използваните скенери, които да нямат а, същите проблеми. Има някои други уреди, които извършват спектрометрични изследвания и те са използвани за изследването на преводаческата дейност но те имат същите проблеми. Ще бъде чудесно, ако можем да постигнем а, а, момент, в който можем симултанно да наблюдаваме всички тези задачи. Относно чувствата, емоциите, нашите фрази, които включихме в изследването, бяха твърде неутрални, за да да не използваме специализирана терминология, да не разсейваме участниците в е, изследването със съдържанието. Това беше интересно, защото автоматичното управление на емоциите, не само на преводачите, на всички, показва, че а, не е толкова лесно да, да бъдат управлявани емоциите. Например, ако чуете една дума или шум или вик, мен, за мен е интересно да видите дали преводачите могат да се абстрахират от това. Това, което констатирах при обучението, аз съм преподавател от 25 години, че можем да използваме емоциите, да ги управляваме. Има частично частично инхибиране. Да, също съм мислил доста в а, тази посока. Благодаря ви. First, I'd like to thank you very much for your... Николай Горовски. Боровски, извинете. Благодаря ви за много интересното представяне. Имам въпрос, който ще ви задам народния си език на руски. Бих могъл да направя справка по интернет, но искам да се възползвам от вашето присъствие и да ви попитам каква е основната разлика що се отнася до човешкия мозък, между родния език, езика, който изучаваме като деца, и чуждите езици, които изучаваме по-нататък в живота си. Каква е разликата, що се отнася до мозъка? В кои части на мозъка се управлява използването на родния език и на чуждите езици? Има ли разлика, що се отнася до превенцията на деменцията? Okay, merci beaucoup de ces questions. Euh. Благодаря за поставените въпроси. Ще започна от последния ви въпрос за предотвратяване на деменцията. Двоязиковите лица, независимо за какви езици владеят, важното е да са двоязични, да имат активни два езика. Мозъците, които са засегнати от Алцхаймер или други а, увреждания, проказват а, симптоми на деменция. За мен е трудно да ви дам ясен отговор, когато имате два езика. Те са представени по идентичен начин и те се възприемат едновременно. Има почти пълно препокриване при истинските двоязични зони от мозъка, които иначе нямат нищо а, общо с това, се активират и се използват. Колкото повече умения а, се придобиват, толкова по-голямо сближаване има. Когато човек овладява а, втори, на трети или четвърти език, а, има активиране на дясната полукълбо, а аз споменах вече, че по-скоро лявото полукълбо е това, което а, е свързано с речта. И а, става дума за когнитивни а, центрове, които управляват мисленето. Става дума за активни езици, например майчен език, унези, които владеем най-добре, са автоматични в голяма степен. И а, това промени и мозъка, за да се постигне такъв автомат... автоматизъм. Не мога да кажа каква е, е разликата в мозъчната а, структура на едноязичните и многоязичните хора, тъй като нещата са малко а, разпръснати, размити. А, думата е един жест, която изисква да бъде добре разпространена и да се използват различните части на, на мозъка, които се намират на различни места – може да се постигне специализация, да речем, ако се обладе дадена терминология на езика. Благодаря. Още трима пожелаха да зададат въпроси. Предлагам след тях да направим кафе-пауза. Благодаря за това що изказване. Искам няколко въпроса и коментари. Искам да направя едно наблюдение, което каква е връзката между съзнателното и несъзнателното при преводачите, които са били обект на изследването. Има загуба на някои способности в експерт-преводачите и овладяването на други, дали има някаква разлика между мъжете и жените. Има ли разлика между женският мозък? Защо не когато работите с скенер, не искате, вместо да произнасят думите, които искате да бъдат преведени, участниците в изследването да ги визуализират само. Относно съзнателното и несъзнателното нямам отговор, защото нашата дейност не доведе до разграничаване. Няма също данни за това какви са разликите в ам, уменията на преводачите, тези, които са използвани при ам, сканирането. Относно дали има загуба на някои а, способности. Тук не мога да ви дам а, отговор. Мо, зная със сигурност, че има някои предимства двоязичният мозък, но има и някои а, неща, които са по-лоши за него в сравнение с едноязичният мозък. защото има известно а, забавене при намирането на, на думите, колкото повече езици владее даже дадено лице. Това е единственото, което считам за по-негативно. За преводачите е нещо интерес... друго има интересно. Тяхната памет намалява ми се струва с упражняването на тази дейност. Защото онези дялове от мозъка, които са ангажирани при превода, са свързани с фоноложката памет, т.е. с късата памет. И ми се струва, че когато се работи в такава система, може да има известно деградиране, но може да има и специализация кодиране на съдържанието на посланието. Например, да се разпознава кой, кой говори. Относно разликата между мъжете и жените, това е нещо доста спорно и не мога да се произнеса категорично. Моето впечатление е, че в групите, които бяха обект на изследването, имахме един добър баланс между мъжете и женете, мъжете и жените и нямахме различия в резултатите за двата пола. Относно шумът, преводът е жест, т.е. трябва да има артикулация, участниците да могат да се чуят. ако те не произнесат дума, няма да е възможно да видим дали е изпълнена добре задачата и те няма да могат да чуят собственото, собствената си продукция. Когато трябва да да, да превеждам, може да се окаже, че това не е възможно. И как да се раздвоява вниманието, като едновременно слушам оратора и себе си. Има двама души, на които ще дам думата. Олга Ягарова първо и след това на госпожа Фолан от Голвей. Моля ви, задайте само по един въпрос, е, не повече, защото и възможно най-прагматични въпроси, защото до 11.15 най-късно трябва да приключим и надявам се, че и ам, отговора ще бъде а, е, кратък. И аз искам да използвам тази възможност да задам въпроса си на руски, казва Олга Ягарова. Всички много добре знаем, че преводачите, конферентните преводачи работят в много ам, стресираща среда. Работните условия могат да бъдат много трудни. И а, освен това, а, много често а, има едно чувство за клаустрофобия. Атмосферата в кабината а, не винаги е приятна. Смятате ли, че това се отразява на качеството на работата? Въпросът ви е много-много добър. Действително, средата а, на скенера е стресираща, защото това е все пак медицинска обстановка. А, и сте поставени също в едно много силно електромагнитно поле. А, стресът е, е нещо, което има ефекта върху същата система, а, върху ядрата, свързани с а, мотивацията които се засягат от стреса. Да, със сигурност може да има отрицателен ефект върху качеството на превода, ако изпитвате стрес. Защото жестът е съществена част от превода. Благодаря ви за поставения въпрос. Ако бяхме в пленарна зала, съм сигурна, че щяхме да, те да ми изключите микрофона, защото по-скоро ще направя коментар. Много интересни са вашите изследвания и да се надяваме, че на третата ректорска конференция ще мога да ви кажа дали познанието, когнитивният аспект води до подобряването на качеството на други дейности, не само на устния превод. В момента правя проучване по този въпрос. Напълно съм убедена, че когато някой се учи на устен превод, той придобива не само умения по устен превод, но и други житейски умения. Десетимата студенти, които посещават курс по устен превод, са подобрили способностите си, уменията си и в други области извън устния превод. Сигурна съм в това. Да, това е един много интересен коментар. Аз не работя в областта на обучението по устен превод, но може наистина такъв вид обучение да оказва въздействие и върху други способности и умения, не само върху тези свързани с устния превод. Председателят, благодаря ви. Благодарим на доктор Ерве Адалман за представенето му. И propongo que la pausa de café sea un pelín. Предлагам да съкратим почивката за кафе. Нека тя бъде 20, най-много 25 минути.